Buenos días. Bonjour. Bonjour à tous. Good morning. Good morning. Добро утро, уважаеми колеги. Ще започнем заседанието на Комисията по граждански свободи. Както обикновено, първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Предлагам да приемем проекта за дневен ред само с една промяна. Точка 8. Господин Тимати Кирхоп, акредитация на лабораторни дейности. Предлагаме тази точка да мине като номер едно, тъй като докладчика трябва да участва в заседанието на председателския съвет на председателите на политическите групи. Ако нямате възражения, предлагам точка 8 да премине по-напред, да стане точка 1. След това, като съобщение на председателя, предлагам да приемем препоръките на координаторите за назначаване на следните докладчици. Господин Албрехт, списък на трети страни и организации, с които Европол трябва да сключи споразумение. Считаме, че докладите са разпределени. Преминаваме към следваща точка. По процедурен въпрос ли? Да, господин председателю. Имам въпрос. На 13 този месец имаше представене в Лондон на течни експлозиви. Всички получихме покана за това. Имам предвид, че всички представители на тази комисия получихме поканата на 1 октомври. Аз се опитах да се включа, след това установих, че крайният срок е бил 8 септември за представене на желание за участие. Как е възможно да се участва, след като е изтекал срока дълго преди ние да получим поканата? Знае, че имаше няколко депутати от нашата комисия, които са присъствали. Как е възможно това? Може да ми обясните. За съжаление, казва председателя, не мога да обясня в момента, но мога да кажа, че тази покана беше изпратена от британското правителство, не от Европейския парламент. Тази покана беше изпратена от британското правителство към някои от представителите на Европейския парламент да присъстват на демонстрирането на устройство, което е за борба срещу течни експлозиви. Аз не зная дали има някой в залата, който може да предостави повече информация от тази. Ако обаче няма, със сигурност поемам ангажимента да ви представя всички подробности за това как е минала тази а, демонстрация и дали е допусната грешка при организирането за да получите обяснение. Господин Коелю, доколкото се спомням, първата покана беше изпратена своевременно, но напомнителната покана беше изпратена след като беше изтекал срока за заявяване на участие. Ако някой не е вил първото съобщение, а само напомнителното, той е изпуснал срока. Аз също не съм бил на а, тази демонстрация, но ако някой е бил от нашата комисия, може би да ни запознае с а, това как е протекла. Ще се опитаме да ви представим информацията, която заслужавате да получите. So, having said that, Let's proceed to... И така, сега преминаваме към осма точка за рамково решение, свързано с защита на качеството на информацията, свързана с чувствителни лични данни, като ДНК профили и пръстови отпечатъци. Бяха отправени въпроси към председателството от комисията Либе. Получихме в последствие писмени отговори. Привличаме е, вниманието на спешността на този въпрос. Съветът е, поиска от Европейския парламент да излезе със становище до месец ноември. 26 ноември е крайният срок. Имайте предвид, че това е предложение по третия стълб. То може да бъде засегнато при влизане в сила на Лисабонския договор, ако не бъде публикувано в официалния вестник своевременно. Ще бъде представено отново за разглеждане по процедурата за съвместно вземане на решение. Сега давам думата на господин Киркхоп. Благодаря, господин председател. Ние имаме един израз в Обединеното кралство да се опитваме да не поставяме каруцата пред коня. Тук сме изправени пред ситуация, при която, както и при доста други въпроси, именно в такава позиция. Сроковете са доста неприемливи за много от нас. Аз разбирам техническите съображения, но искам да кажа, че се намираме в много трудна позиция. Всъщност трябва да разгледаме проекта за рамково решение, предлаган от съвета, който идва след заседанието на 9 октомври на съвета по правосъдие и вътрешни работи. И там се посочва, като се отчита становището на Европейския парламент. Струва ми се, че това означава, че те могат да не се съобразяват, особено с мнението на този парламент. Няма да навлизам в семантичен разбор на Лисабонския договор и за правомощията, който дава. Това е доста неудобно, но искам да подчертая, че това сигурно е предшественик на други предложения, които ще бъдат по- съществени от тези, които сега напълно подкрепям. И вероятно ще трябва да бъде преразгледан въпроса, когато парламентът има правото да провежда повече дискусии, не само по това предложение, но и по по-широкия контекст, в който могат да бъдат поставени подобни инициативи. Господин председател, ние тук говорим за въпроса за подобряване на стандартите в лабораториите по съдебна медицина. Вчера, заедно с докладчиците в Сянка, на които благодаря, проведохме много полз... полезна дискусия. Искам да спомена две неща, които бяха поставени от колегите, докладчици в Сянка, и които представиха много добри идеи за подобряване на това, с което разполагаме. Аз няма да навлизам в допълнителни подробности по графика. Вие имате пред себе си не доклад, а инициатива. И ние трябва да работим на базата на инициатива, а не на базата на моя доклад, тъй като ограниченията във времето не ни позволяват да следваме обичайния ред. В Европа в момента има криминалистични лаборатории, които са от различно качество и стандарти, които отговарят пред съдебните системи на отделните страни и това води до различни резултати от анализите на тези лаборатории. Картината е много разнородна, затова ми се струва, че разбира се, всяка държава трябва сама да определи какви са нуждите от а, криминалистични а, анализи, но резултатите от работата на тези лаборатории от гледна точка на правосъдието и оценката на при наказателни дела да предлагат различни стандарти, което означава, че някои хора сигурно не получават правосъдие, което да спазва най-високите стандарти. Особено в по-големите страни от Европа Стандартите, които разглеждаме тук е, по ИСО, вече се спазват е, в много от лабораториите, но има други страни, където те не се спазват. Читам за това, че инициативата е важна, защото тя изисква от лабораториите във всички държави членки да бъдат е, от еднакъв стандарт. Разбира се, това не променя съдебната оценка, която се прави в отделните страни, но поне ако доказателствата, които се представят от тези лаборатории са в съответствие с международните стандарти, това ще означава, че ако преминем по-нататък към обменна информация, която е по-обичайна, при трансгранични случаи, това ще означава, че ще можем да разчитаме на по-надежна информация. През последните години, когато бях министър на вътрешните работи в Обединеното кралство, едва тогава започнахме да работим по ДНК профилите и прочие. И тогава беше започната анализ за ДНК анализите и за пръстовите отпечатъци. Искам да спомена две области, в които имаме някои опасения. Едно от нещата, които ме безпокои, е финансирането. В някои страни, особено в по-малките от Европа, въпросът за финансирането е, е важен. Ако те искат да бъдат акредитирани, че отговарят на международните стандарти, което ще бъде в бъдеще от полза за цяла Европа, въпросът за финансирането е въпрос, който трябва да се разгледа от техните Министерства на финансите. Възможно е да възникнат трудности в някои случаи. Бяха поставени два въпроса от докладчиците в Сянка вчера. На първо място, че въпросът за обмен на информация, за който говорим в други контексти, е от особена важност тук – Необходимо е обаче да имаме нужното качество, нужните стандарти, преди да започнем да говорим за обмен на информация. Защото, разбира се, сега обмен на информация, която не е балансирана или не отговаря на общи стандарти, не е въпрос само на правосъдието, но създава проблеми с доверието между органите, които обменят такава информация. На следващо място също въпрос поставен от докладчиците в Сянка, е, че е желателно в а, всяка страна обикновено има една акредитирана лаборатория. Може да се помисли за повече от, от една лаборатория, с изключение на тези в най-малките страни. Аз съм много признателен на докладчиците в Сянка за тяхното участие в дискусията. Господин председател, аз съм в подкрепа в голяма степен на това предложение. Това е първият етап. Не искам да прибързваме нещата. Мисля, че трябва да продължим работата и да предложим доклада за подкрепа. Искам обаче ясно да кажа, че не виждам място в доклада, където мога да кажа ясно, че това е само отправната точка и бих очаквал от комисията да се върне с допълнителни предложения за постигане на нужното качество и как ще използваме информацията и обмена на информация между тези лаборатории. Мисля, че това е сфера, в която нашата комисия проявява силен интерес за защита на гражданите, както и за защита на информацията, която ще се предоставя на базата на подобреното качество и гарантираните стандарти. Благодаря. Благодаря, господин Кирков. Сега представител на председателството има думата. Благодаря, господин председател. Добро утро. Бих искала да започна с благодарност към докладчика и докладчиците в Сянка за усилията им да се постигне напредък, независимо от кратките срокове. Председателството на съвета високо цени това. В момента мисля, че повечето части, по-голямата част от предложението е анализирано и от страна на държавите членки има подкрепа и съгласие за общи изисквани стандарти към лабораториите. Ще отчета забележките, направени току-що от господин Къркхоп. И не мога да не се съглася с казаното от него, че това трябва да бъде само първата стъпка в анализа на качеството на ДНК и пръстовите отпечатъци. Неотложно е да положим допълнителни усилия за повишаване на качеството в други области. Вие самият споменахте за използването на тези материали в правоохранителни дейности, що се отнася до последният въпрос, а именно наличието на повече от една акредитирана лаборатория във всяка държава членка. Това е въпрос, който се обсъжда в предложението. Говорим за доставчици на лаборатории за криминалистични анализи, които могат да бъдат и частни. В Швеция, например, може би трябва да кредитираме полицейските лаборатории. Те, те са около 20. Бих искала да ви благодаря за усилията и очакваме становището на Европейския парламент. То ще бъде много ценно в процеса на дискусиите в съвета, сега председател на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Киркоп, за направените забележки. Що се отнася до финансирането, в инициативата е предвидено комисията да предложи финансова подкрепа за национални и транснационални проекти и ще се постараем да направим това. Що се отнася до втория въпрос за броя на акредитираните лаборатории в държавите членки, съгласни сме с казаното от шведското председателство и по относно въпросът ви дали ще са необходими по-нататъчни инициативи след изпълнението на първата инициатива, ще проучим дали са необходими допълнителни инициативи. Благодаря ви. Благодаря. Двама депутати биха искали да се изкажат. Господин Де Йонг е първият. Повече от двама всъщност. Най-напред господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък защото вече проведахме много полезна среща с докладчика и имам пълната увереност, че докладът ще бъде много качествен. Почти нямам несъгласие. Съгласен съм с казаното от докладчика. Причината, поради която си поисках да се изкажа, е да кажа няколко думи насочени към председателството на съвета. Всъщност, по отношение на наказателната страна на правосъдието, аз съм разтревожен, че ние много си сътрудничим преди да сме постигнали гаранции за качеството на данните, за въпрос, свързани с подсъдимия и аз мисля, че е необходимо да се сътрудничим с съвета. Най-напред те трябва да си свършат своята работа в, по отношение на а, защита на правата на а, подсъдимите и качеството на данните, които се разменят. Ето защо аз призовавам съвета и комисията да разгледат по-обстойно нещата. Мистер Алваро, плиз. Благодаря, господин председател. Аз нито съм докладчик в сянка, нито съм прегледала този този документ, но взимам думата, като през миналия мандат а, отговарях за доклада Брюн, който се отнасяше а, до а, ДНК данни и данни от пръстови отпечатъци. Много пъти а, сме приемали а, правила за обмяна на данни от а, а, пръстови отпечатъци без да знаем как това става. Не могат да бъдат а, сравнявани данни от ДНК и данни от а, пръстови а, отпечатъци. С комисар Барозо през 2007 и 2008 вече говорихме по този въпрос. В доклада Брън а, беше регулирано а, ДНК данните да бъдат да могат да сравнявани, но проблема е, че а, данни от ДНК в различни държави членки се а, придобиват по, различни начин, по различен начин, зависимост от техниката. Ето защо стандартът е изключително важен. Когато а, се придобиват данни от ДНК, те а, се сравняват и по различни а, методи. Така е и с пръстовите отпечатъци целият отпечатък, отпечатък а, ако се сравни един с друг, то а, се виждат различните признаци, по които трябва да се разчитат те. Същото е при ДНК данните. Ако а, данните се придобиват по различен начин, а след това се и сравняват по различен начин. Има различни методи. Единият с по 6 признак, признака. а, тук или пък другия метод е с 9 а, признака, които трябва да а, се сравнят. И тогава а, тези две ДНК експертизи въжат а, за еднакви. А, ако в наше а, време а, такива данни от съдебна експертиза бъдат представени за доказателства, то ако имаме такъв голям процент на учителя на грешка, може да си представите какво ще се случи, когато пред съда се предостави такова доказателство и се пледира за невинност. Трябва стандартите трябва да са такива, че когато данни се обменят, това значи, че те трябва да са придобити по един и същи начин, да се анализират по един и същи начин, да се проверяват по един и същи начин и тогава можем да кажем, че те съвпадат. Начинът по който а, се използвате а, като доказателство в съда трябва също да е идентичен в отделните държави членки, за да има както правна сигурност, така и достоверност на тези а, данни, за да не се стига до а, фатални погрешни съдебни решения. Аз подкрепям доклада на господин Кирков и смятам, че както и комисията, така и парламента трябва да помислят за бъдещите, бъдещи мерки и преди да се изготвят такива мерки, трябва да се помисли да има ам, заложени стандарти. Това не става въпрос само за а, ДНК или за пръстови отпечатъци, а и за самите данни. А, трябва да се намали процента на отчитане на грешка, като а, се а, определят определени стандарти. Относно скоростта, не трябва а, да да работим под натиск. Разбира се, трябва бързо да се направи, но това, което сме научили в миналото, че качеството стои пред скоростта. Благодаря ви. Е, Благодаря. Първо искам да подкрепя това, което каза колегата преди мен. Вчера в а, колега а, Киркоп Минахме през а, тези въпроси и ние сме на едно мнение, че това, което съвета и комисията предлагат е а, смислено. На практика имаме две различни а, точки, с които трябва да се примерим. Първо, данните, които се обменят, не са защитени и, за, и че са надежни и че отговарят на стандарта, на който ние отговаряме. Но ние се примиряваме с това, че органите в различните държави членки отказват такъв обмян на дан, данни, защото не могат във всеки случай да са сигурни, а, че а, тези данни отговарят на а, определени стандарти и могат да се използват в определено а, съдебно производство. Такова нещо не можем ние да го търпим това, което предлагат комисията и съвета, разбира се, е, е разумно, но а, трябва, разбира се, да допринесе за усъвършенстване и подобряване на сътрудничеството не само в рамките на една държава членка, ами между различни държави членки и техните органи. А, трябва да обсъдим още подробности в тази област. Има и формални а, проблеми. А, господин Кирпо почерта, че а, той не е представил доклад а, поради липса на време. А, трябва да се изясни въпроса дали срокът за изменение може да се удължи, защото и с тях не са приключили нещата. Okay. Мистер Бонц. Господин Бонц. Аз не съм съгласен с позицията на съвета и комисията. Според мен акредитацията на лабораториите трябва да се проведе. Какво означава кредитирана лаборатория? Означава, че тя отговаря на определени изисквания. Необходимо е обучение, което да се осъществява по един и същи начин навсякъде. говорим за един по, за един фрагментарен подход и аз мисля, че него трябва да сложи край. Благодаря на господин Киркоп. Аз вчера не можах да участвам за срещата, макар че темата е много интересна за мен що се отнася до предоставянето на информация, трябва да има някаква хармонизация на а, обменената информация. Съгласен съм, че това е абсолютно необходимо. Аз много добре, много уместна беше метафората с каруцата пред коня. Що се отнася до участието на повече от една агенция, има страни, в които това е възможно, тъй като системата е децентрализирана. От гледна точка на конкуренцията не е лошо да има повече лаборатории. Не знам какво е положението в цяла Европа, но би било добре да има възможност различни агенции и организации да участват, независимо от това дали са частни или държавни. Що се отнася до календара и сроковете, какъв е срокът, какви са, какъв е графикът. Или председателството, или комисията имат ли желание да реагират на казаното или пък да дадем думата на господин Киркоп. Комисия. Комисията и председателството нищо не иска да кажат. Господин Киркоп. Господин председател, мисля, че дебатът беше кратък, но много полезен. Искам да успокоя някои от колегите. Първо за националния суверенитет. Много е голям броя на стандартите ИСО в цяла Европа, в различни области. И мисля, че всички ние, които ценим суверенитета, няма от какво да се притесняваме по отношение на ИСО. Те не са посегателство срещу суверенитета. Необходимо е да разполагаме с основни стандарти. Искам обаче да направя една оговорка. Не става дума за съвършенство, защото дори при наличието на такива стандарти, Възможно е да се наложи допълнително тълкуване и може да има разлика в функционирането на взаимното признаване. Така че аз не смятам, че ще има а, напълно универсални стандарти. Няма да бъдат, те няма да бъдат абсолютно еднакви навсякъде. Ще сега проблемите за информацията и а, какви съмнения може да породя това, мисля, че това е нещо, което в по нататъшен етап може да се обсъжда. Що се отнася до стандартите, има в малки страни има много висококачествени лаборатории. В големите страни обикновено лабораториите са много добри, но не винаги. Е, след като решим въпроса с стандартите, можем да преминем към качеството на информацията. Интересно беше казаното от господина Оваро. Той има много богат опит, особено в областта на ДНА. Съгласен съм с казаното от него. Определено областта е много сложна и стандартите ИСО няма да решат всички въпроси, но са поне начало. Благодарен съм му за бележките. Благодар... Благодарен съм и на участниците вчера. А, що се отнася до графика, бих искал вашият съвет. Всички се оплакват. Всички смятаме, че това е неприемливо. Доклада Киркоп, който е някъде в етера в момента, ще бъде представен. Би било много много смешно, ако докладът не съществува, независимо от дискусиите, които водим. Надявам се, че дискусията, която водим днес, ще предизвика малко повече интерес у нези, които мислят внасянето на изменения. Много ще се радвам а, да има изменения, но се надявам, че те е, няма да са в ущърп на стандартите. Сега, господин председател, може би вие ще ни ориентирате за сроковете. Благодаря, господин Киркоп. Мисля, че представянето на проекто доклада насрочен за 4 и 5 ноември на следващото заседание на нашата комисия Крайният срок за измененията е 23 октомври. Гласуването в Комисията по граждански свободи е насрочно за 16 ноември. А гласуването в пленарна зала през насрочно за ноември. А, точните дати може би ще се променят. Благодаря, господин Кирко. Преминаваме към трета точка от дневния ред, след това 4, 5 и 6. Това са въпроси, свързано с Европол. И така ще преминем към общ дебат по всичките четири въпроса, свързани с Европол. Искам да припомня, че решението за Европол ще влезе в сила от 1 януари 2010 година. И първоначалната конвенция за Европол ще приустанови действието си. Предложенията, които са в дневния ни ред, са свързани с допълнителни мерки за прилагане, които ще позволят на Европол да действа в новата правна рамка. Друг е, елемент, който следва да имаме предвид е, е, че че влизането в сила на Лисабонският е, договор ще промени правната рамка за вземане на решения, включително и на Европол. Затова Комисията по граждански свободи и бившия докладчик Диас Демера следва да имат предвид, че когато решението за Европол беше прието, парламентът поиска след влизането в сила на Лисабонския договор да бъдат несени изменения, за да може да се отговори на новата правна рамка що се отнася най-вече до контрола от страна на Европейския парламент и от националните парламенти, както и въпросите свързани с защитата на данните и осигуряването на прозрачност. Първо давам думата на представителя на шведското председателство за да ни запознае с стратегията по този въпрос. След това ще дадем думата на представителя на Европейската комисия и след това ще имате думата да направите изказвания по тези въпроси. Имайте предвид, че точка номер 3, която е три: Правила за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите, включително обмена на лични данни и класифицирана информация, има за докладче госпожа София Интвелт. Четвъртата точка са правила за поверителност на информацията на Европол. Докладчик е господин Кирхов отново. Точка пета Правила за прилагане на аналитичните работни досията на Европол. Господин Августин Консуерга е докладчик. И шеста точка е списък на трети страни и организации, с които Европол сключва споразумения. Жан-Филип Албрехт е докладчик по тази тема. И така, първо нека да дадем думата на представителя на шведското председателство, господин Сорен Клетън. Имате думата. Да, госпожо Интвелт. Да, преди да започнем, мога да се изкажа след това, но искам да помоля съвета предварително в въведението да ни каже нещо за съкратените срокове. Това е проблем, който стои пред всички нас. Европейският парламент винаги е готов да поеме отговорност, да работи бързо. Винаги сме правили това в много случаи. Но когато говорим за подобно ни толкова важни въпроси, аз намирам за неприемливо съвета да предлага толкова скъсени срокове искам да разбера защо съвета не ни предоставя повече време и дали съвета иска да ни предостави повече време преди декември. Господин Клертън, бихте ли направили изказването си? Искам да благодаря на председателя и на парламента. Последният въпрос, свързан с кратките срокове. Не разполагам с цялата информация. Аз представлявам по-скоро ръководното звено на Европол и документите, които се одобряват там, се предават на съвета за официално одобрение. Може би съветът може да окаже съдействие. Искам да кажа нещо от името на шведското председателство по отношение на графика. И председателят вече каза, че решението на съвета трябва да бъде сменено от 1 януари 2010 и документът и проекто, документите, които сме подготвили, са допълнителни правила или правила за адаптиране на а, това решение на съвета. Вече а, Отдавна, след дискусията относно Европол, съществува този проблем, свързан с конвенцията и за промените, които трябва да бъдат направени, отнемат много а, време. От друга страна, конвенцията трябва да бъде ратифицирана във всяка една държава членка. Съществуват три протокола, възоснова на които <clears throat> беше променена конвенцията на Европол. Това отне години. И ето защо ние сега а, предоставяхме а, тази, кон... този документ на съвета. Ние ще се постараем да спазим а, тези срокове и смятаме, че е важно да се спазят сроковете, за да може Европол да работи ефективно в рамките на тези законови рамки. А, посредством договор, Лисабонския договор ще създаде един новен правен контекст в рамките на който ще работи Европол. Според нашите планове, тъй като Лисабон все още не е влязъл в сила, ние решихме а, че това трябва да се вземе в предвид, че ще има бъдещи промени, след като Лисабонският договор влезе в сила и след като новите правила влязат в сила а, от 1 януари, ще има промени от страна на Европейския парламент и от страна на националните парламенти. Дали да се спра на отделните проекти документи или да продължа? Това е достатъчно за момента. Сега преминаваме към представителя на Европейската комисия, госпожа Виктория Амичи. Благодаря, господин председател, и добро утро, дами и господа. Както споменах, те, ние очакваме да навлезем в нова ера на междуинституционално сътрудничество – което да осигури по-голям демократичен контрол върху въпроси, които са важни за европейските граждани. Европейската комисия очаква да разгледа тези въпроси заедно с парламента и съвета. Междувременно беше взета предприята важна стъпка с решението на съвета за създаване на Европол. Трябва да си припомним, че новият режим за Европол предвижда значителен контрол на парламента върху неговата дейност благодарение на бюджетната процедура за Европол като нова агенция. Благодаря ви. Благодаря. А сега, за да оживим малко дебата, Бих искал да дадем думата на всеки от докладчиците. Първо по точка трета за правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите. Госпожа Софи Интфелт има думата. Първо да се върна отново на сроковете, господин председателю. Благодаря за казаното от съвета. Разбирам, че вие лично не сте избирали тези дати, но вие казвате, че забавянето се, дали, се дължи на продължилият процес на ратификация в страните членки, което остава малко време за реакция на Европейския парламент. Значи приоритетите нещо са обърнати. Въпроса за ратификацията от държавите членки е много по-широк въпрос, който трябва да се разглежда в друг контекст. Има доста предложения, които ми направиха впечатления и бих искала да получа реакция от съвета и комисията по тях. На първо място, когато говорим за правните гаранции и защитата на данните. Струва ми се, че както при много други предложения, които сме обсъждали в този парламент, е, и тук е, има твърде много вратички, твърде много дефиниции, които са доста неясни, е, няма яснота, има твърде много изключения от правилото. Целта на решението е да се улесни обменът на информация. И това трябва да имаме предвид. Понякога хората мислят, че когато говорим за защита на данните, това означава противопоставяне на обмена на информация. Точно обратното. Ние сме за обмен на информация, но обмен, който отчита правилата за защита на данните. Предложенията, отново искам да подчертая, не отговарят на минималните стандарти. Ето няколко примера. Има няколко изключения, които се предлагат без ясни критерии, които да ги обосновават, е, да ги оправдават. Е, например, формулировки, ако абсолютно необходимо или ако е изключително наложително. Не считам, че това са ясно дефинирани критерии. Или пък дефиниции като компетентни органи. Кои са тези компетентни органи? Ние трябва да сме наясно за какви институции става дума. Всички тези въпроси трябва да бъдат е, изяснени и бих желала да чуя становището на съвместният е, надзорен е, съвет и на EDPS, преди да преминем по-нататък. Също правиме впечатление, че тук не става дума само за трансфер на лични данни, но и на конфиденциални документи. Правилата за трансфер на конфиденциални документи са много по-строги, отколкото тези за предаване на лични данни. С други думи, интересите на правителствата са по-защитени от тези на гражданите. И на последно място – с ваше позволение, господин председателю, нещо, което е малко в страни от темата. Има параграф, в който се казва, че информацията, която е придобита от трета страна в нарушение на човешките права, не трябва да се обработва. Разбира се, ние приветстваме този принцип, тъй като в миналото, когато ставаше дума за борбата срещу тероризма, този принцип не винаги се спазваше и мисля, че ние все още чакаме обяснения за дейността на ЦРУ в Европа и информацията, която е била използвана от европейските служби. И в заключение, считам, че може би би било полезно за всички докладчици по четирите теми и докладчиците в Сянка да проведем среща в Страсбург, за да видим как да продължим по-нататък по този пакет, как да работим бързо. Въпреки това обаче искам да помоля съвета отново да помисли за обмислене, за удължаване на срока. Ние работим действително бързо в интерес на гражданите, но и съвета трябва да направи своето. Благодаря ви поверителност на информацията. Да, ще бъда кратък, господин председател. Съгласен съм с казаното от София. За съжаление, не е възможно да приемем ИСО по поверителността на информацията, но по отношение на дейността на службите за сигурност също. Последната дискусия по лабораториите беше много важна, защото там става дума за обективност, а тук тук нещата са малко субективни. Необходимо е да имаме правила за поверителност. Но част от формулировките, както каза Софи, са малко неясни. В четвърти член, където се говори за новият комитет по сигурността, на кого ще се отчита, през кого ще бъде отговорен. Служители в Десети член се казва, че информацията подлежи на, а, на определено на основно ниво на защита. Сега аз лично бих, ако имам право на избор, бих предпочел, бих предпочел засилена защита – сега за класифицираната информация искам да попитам дали има някакви други съображения. Ние ограничаваме данните. Не съм сигурен дали всички държави членки ще са доволни от гаранциите. Освен това, не бива да забравяме, че Европол има стратегически партньори. Там страни като Колумбия, Русия, Турция, преговорите с Албания, Босна, Молдова, Сърбия, Черна гора и Украина, дали тези стратегически партньори ще участват тук? Не съм убеден, че този подход е много безопасен. Не се опитвам да спирам а, а, и да преча но за момента нещата ми се струват много неясни и очаквам с нетърпение среща с Софи и останалите, за да обсъдим подробностите. Сега по правилата за аналитични работни досията на Европол, господин Диас Демера. Онези от вас, които, бях, които участваха в предишния мандат, може би знаят, че аз трябваше да бъда докладчик и съвсем не съм доволен от отговорите на съвета към, на предложенията на парламента. Казвам това, защото искаме повече парламентарен контрол, а сега този контрол е доста по-слаб. Не казвам, че контролът може да се осъществява чрез е, бюджета. Говорим за съвместно взимане на решения във всички области – така че това, което искаме е да отчетете становищата на парламента, когато назначавате директора. Тоест, ние искаме много по почертана роля на парламента. Спомена се член 48, където се казва, че председателството на съвета ще отговаря пред парламента на въпроси за Европол. Според мен това не означава нищо. Вижте какво става в националните парламенти. Там службите за сигурност отговарят на въпроси на парламента. Това не е тук. Съгласен съм с е, Софи и Тимоти, които питат е, защо се бърза, защо е наложен този график, защо да не разгледаме въпроса е, по спокоен начин и да се като ни се предоставя достатъчно време. Сега ни натиска да приемем решение за да не се налага да взимаме решения, когато Лисабонския договор влезе в сила. Така че аз съм за срещата, предложена от Софи, за да може всички а, и докладчите и докладчите в сянка да достигнат до решение, което да бъде утвърдено в Комисията по граждански права и да проведем разискванията по спокоен начин. Не съм съгласен с предложенията. Не мога да приема неясните гаранции и не съм доволен от казаното от Комисията за Европейския парламент и за възможността за контрол, която той осъществява чрез бюджета. Що се отнася до собствения ми доклад, не искам да ви изтощавам. Има много заказване, но както и да е, мисля, че е много важно да държим сметка за член 18 където е предвидена консултация от страна на парламента. Член 151 говори за правилата, приложими към аналитичните работни досиета – Съдържанието на предложението се отнася към общите принципи с пренос на данни, качеството на пренасените данни, участието на трети страни и техническите аспекти на защитата на данните. Говорим за правилата, за аналитичните работни досиета, правила за консултиране на досиетата, правила за предоставяне на поискана от други държави членки информация и прилагането на нови технологии. И ако трябва да обобщя, предложението което ни е представено толкова набързо. Ще доведе до разследване само на определени а, дела. Благодаря, господин председател. Както и другите докладчик, основният проблем според мен е подхода на съвета, свързан с споразумението с Европол и споразумените, които сключва. Няма необходимост толкова бързо да бъде прият документа, отколкото е предвидено. Има, нека първо да влезе в сила Лисабонския договор и което включва и по-голяма инициатива от страна на парламента. Аз а, смятам, че след влизане на Лисабонския а, договор ще доведе до промяна и на споразуменията с Европол. И в тези изменения ще вземе участие и парламента. Аз смятам, че точно а, по тази тема, по която аз съм докладчик и въпросата, е кои трети, на кои трети страни ще бъдат предоставени данни от Европол. А, има тази област, има а, достатъчно материал за дискусии, има достатъчно проблеми и въобще на кои държави, трети държави членки трябва да бъдат давани, предоставени данни от а, Европейския съюз. Тук става въпрос за доверие. А, а, като докладчици и като докладчици в сянка в тази комисия, особено по тази щекотлива тема за Европол, трябва по време на дискусиите да обмислим дали да приемем а, предложението на съвета или а, да изискаме удължаване на процедурата след декември. Това е моята молба тъй като а, не виждам необходимост а, от такова действие, а, което се изисква от страна на а, съвета и а, комисията. Благодаря ви. Видяхме че, видяхме, че нашите докладчици бяха пределно откровенни. Има ли някой от останалите членове от комисията, който иска да вземе думата Господин Алваро. Благодаря, господин председател. исках първо да чакам да ми дадете думата. Не съм свикнал да си я взимам. след като Чух това, което казаха колегите, е, какви коментари е, направиха. Няколко неща ми минаха през главата, които са от е, принципно значение. След 5 години участие в тази комисия и с много други колеги, аз им чувството, че тук преживявам някакво дежавю. вю. някой питаме се защо е, е тази необходимост съществува е един успешен метод. Е, може би е парламентът или как да го каза, не искам да се отежнява работата, но това се получава. Стоят някои въпроси. Това не е от моя телефон. Стои въпросът а, с практиката, свързана а, с данни, а, с поверителни данни. Член 29 на работната група. Той не въжи за всяко досие, но има правила а, в това становище, които трябва да бъдат а, наваксани приложени. Смятам, че трябва да се засегнат неща, които са в един по-широк контекст. Не можем всеки път да водим принципна дискусия. Когато погледнем общата картина и това, което е направено последните години и тази дискусия днес – Господин Коелю засегна въпроса за голям обхват от поверителни данни. Сега говорим за един доклад. А, значи Европол трябва да, да има достъп до определен тип данни. Питам се, защо от страна на комисията или съвета, вместо да има фрагментирани правила, съвсем ясно а, да се определи до какво имат достъп, до какво има достъп Европол и до какво не. Трябва да има един по-съвместен и съгласуван подход, вместо да има отделни малки доклади. И това води до определен, а, определено недоверие в рамките на парламента. Нещо, което трябва да кажем, че дискусията, която а, водихме по отношение ролята на Европол и изграждането на база данни, то тогава не се говори за а, достъпа до а, данни на ДНК. А, ще е много по-просто. Това също е едно дежаво. Ако а, си дадем достатъчно време да, рабо, да, да го обсъдим в парламента, а, ние не сме против умяната на данем и начинът по който става. И, и, и какъв е подхода в рамките на парламента? Ние сме наясно, че всяко председателство а, иска да прокара възможно най-много наброй и разумни проекто, проекти. Но ние не сме избрани тук а, да си пием кафето. Ние също искаме да видим, че нещата свървят напред. Но същото, което вие казахте по въпроса за акредитирането на лабораториите, за криминалистични анализи. Е, доброто законодателство изисква време. Не можем да препускаме пред законодателни е, процедури тъй като е, се появяват пропуски, грешки. Това е неразумно, това не е един правилен подход. Аз подкрепям всички докладчици, които помолиха за отсрочка. Ние имаме нужда от повече време. За консултации имаме 3 месеца, но все пак съвет е достатъчно гъвкав да каже, ако имате нужда от повече време, ще ви бъде дадено такова. Това е. Има нужда от едно лоялно сътрудничество. Аз ще повтарям всеки път а, и ще подчертавам, че е необходима е една, а, една лоялност на лоялно сътрудничество. А, може би това ще бъде разбрано като комисия или съве, а, като критик от, страна, от комисия от съвета, но това все пак трябва да се а, каже. Благодаря ви. Благодаря, господин председателя. От е, нашата група двамата докладчица в Сянка нямаха възможност да присъстват. Е, искам да направя няколко изказвания във връзка с е, становището на нашата група. Вие казахте, че ние сме пределно откровени и има основания за това. В изказванията беше споменато дежаву три пъти. Същността на Европол е именно обмен на информация. Това не е организация, която се занимава с правораздаване. Трябва да се обменя информация с партньорите, както каза Софи. Това е и поверителна информация, но това трябва да бъде преди всичко ефективна, точна информация, която да помага за борба с граничната престъпност. Подкрепям казаното от Ястемере и от други, че е от особена важност да има контрол на парламента върху тези въпроси, а защитата на данните е от абсолютна важност. Не е възможно да продължаваме с е, неясни дефиниции. Трябва да е ясно какво се има предвид под компетентен орган, например. В е, работните аналитични досията се съдържат е, ценни данни, но тези данни трябва да са точни. Именно това е работа на Европол. Ние напълно сме съгласни с докладчиците и с споделеното от тях Както и при предишни пакети за Европол, трябва да гарантираме, че ще има достатъчен парламентарен контрол върху защитата на личните данни, обмена на информация. Парламентът трябва да бъде зачитан и да бъде третиран с уважение. Благодаря, госпожа Пападополос има думата. Микрофонът на ораторката не е включен. Аз също искам а, да кажа неща, които бяха споменати вече тук. Аз съм съгласна с това, което беше казано от предишните оратори и цяло споделям тревогите, свързани с съкратените срокове. Въпросите, които обсъждаме, са много, важно, са много важни за сигурността на европейските граждани. И аз съм съгласа с господин Албрех. Защо се бърза толкова? Особено като се има предвид, е, че нещата ще се променят при влизане в сила на Лисабонския договор. Господин Моралес каза, че са ни, добри, са ни нужни добри отношения между Европейския съюз и трети страни или организации. Що се отнася до трети страни, сътрудничеството им с Европейския съюз, искам да изразя моята тревога. Като човек от Кипър, който знае, че няма взаимно споразумение, свързано с обмена на информация в много сектори, включително в а, съдебните производства с полицията. Например, за съжаление, няма споразумение, което да благоприятства и да улеснява сътрудничеството и обмен на информация между Кипър, Европол, Турция. Моята страна се намира в неизгодна позиция, защото една от страните, Турция, и тук не става дума за политически въпроси. Нещата с тази страна не вървят. Необходимо е да има а, обмен на информация с а, Интерпол, когато се поиска информация чрез тази организация от Турция, а, няма никаква реакция така че нещата не се улесняват изобщо. Искам да помоля за вашето разбиране. Когато Кипър казва, че ще се противопоставим за включване на Турция в Европейския съюз, защото това е страна, която ни признава а, Кипър. За това Ние имаме съмнение дали трябва да се развият допълнително отношенията. Трябва да се изисква да се спазват всички изисквания, свързани с сътрудничеството с Европол, тъй като всичко това е важно за европейските граждани. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. В такъв случай мога да направя заключението, че дебата показа, че има силни възражения за дебата, който се провежда по тези няколко въпроса и че има сериозни опасения, свързани с прибързването на разглеждането на тези въпроси, с сгъстения график – докладчиците и докладчиците в сянка ще се срещнат отново преди пленарното заседание следващата седмица в Страсбург. Искам да припомня, че представянето на проекта доклада в Либе ще бъде на 4-5 ноември тази година. Крайен срок за изменения 6 ноември. Обяд до обяд гласуване в комисията Либе 16 ноември и гласуване в пленарна зала 23-26 ноември. Това е графика, така както той е предвиден за сега. Но ако има някаква промяна, предполагам, че при срещата на докладчиците и докладчиците в сянка ще бъдат изяснени тези въпроси, като се има предвид, разбира се, и това, че решението за Европол трябва да влезе в сила от 1 януари 2010 година. И така, за да приключим по този съвместен а, дебат, а, искам да дам отново думата на представителите на комисията и на съвета. Госпожа Енфелд по процедурен въпрос. Преди съвета да отговори, Бих искала да попитам дали той има намерение да се консултира с Европейския контролен орган по защитата на данните. Току-що ми мина през ум, че съвета трябва да разбере, че парламентарният контрол не е досада, досадна подробност. Това придоби, при, той, е, парламентарния контрол не е формалност, той придава е, легитимност на решенията на съвета. Сега има думата съветът. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчиците и на останалите депутати, които взеха думата. Това бяха много полезни коментари от името на съвета. Мога да изкажа съжаление, че а, графикът е толкова скъсен и за това, че парламентът е получил документите толкова късно. Ние смятахме, че е от голямо значение мнението на парламента по този въпрос и ние ще се съобразим с а, а, този факт. Обмяната на информация трябва да бъде а, съпроводена с а, много добра защита на данните. Основата Основната база за дейността и обмяната на данни в Европол трябва да а, се осъществява при една много добра защита на тези данни. От страна на съвета ще, ще приема вашето становище, но не мога да кажа нищо друго, освен това, че 1 януари 2010 е а, срока, когато трябва да влезе документа в а, сила. Но а, аз а, ще взема предвид вашите мнения и разбирам, че вие сте обезпокоени относно тези съкратени срокове, за което съжалявам още веднъж. Благодаря ви. Благодаря. Комисията, госпожа Амичи. Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да кажа, че слушахме много внимателно проведените разисквания. Те ще бъдат представени на съответните служби. Искам да подчертая още един път, че комисията много иска да води засилено сътрудничество с Европейския парламент. Съжалявам, ако не съм казала достатъчно и ясно, когато става на дума за парламентарния контрол, особено в областта на Европол – С това не се изчерпват нещата, просто е един аспект, в който е бил постигнат известен напредък в сравнение с миналото. Благодаря ви. Госпожа Интвелт, извинявайте, че отново взимам думата, но съветът не ми отговори на въпроса. Ще се консултирате ли с съвместният надзорен орган и Европейският надзорен орган за защита на данните. Декларацията ви, декларациите ви не са достатъчно убедителни. Започвам да си мисля, че, сте, че човек е мазохист, ако дойде на заседание на комисията по граждански свободи. Умръзнало ми е да не ни дават отговор. Миналата седмица съвета каза, ние ще е, отложим работата по имената на пътниците до Лисабон. Бихте ли казали защо участието на парламента е много важен по данните за пътниците, но не е толкова важен по Европол. А, бих искал да питам защо не ни се разрешава по-дълъг срок. Както виждате, това е парламента, каза председател. И крайната дума е на парламента и, и депутатите в него. Така че мисля, че е е добре всеки от докладчиците да каже няколко заключителни думи. Последният ми коментар. Не искам да бъда агресивен нито към съвета, нито към комисията, но само ще спомена някои факти. Не съм съгласен с това, че съветът не може да промени графика. Може. Може да промени и графика, и метода. Що се отнася до графика, ако държим на ако искаме да запазим незначителната роля на парламента, тогава нека да остане декември като крайен срок. Ако обаче смятаме, че парламентът играе роля в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение, да изчакаме до влизането в сила на Лисабонския договор, за да можем да работим на равноправна основа със съвета. Това е разумно, защото в противен случай, когато получим правомощия съвместно взимане на решение, ще а, трябва да се осъзнае, че Европол е изключително важен въпрос. Ще трябва да използваме възможността да се проведе слушане, на което да присъстват е, и директорът на Европол, високопоставени е, служители в областта на е, защитата на данните. Това са моите предложения. Искам а, да изкажа моето съгласие и да направя малко допълнение тъй като тук беше представена нещата така, сякаш тази конвенция и споразумение да влезе в сила на 1 януари 2010, тъй като агенцията ще бъде ам, реформирана. Не смятам, че това е абсолютно необходимо и в миналото се получи така, че списъкът с трети страни, на които трябва да бъдат предоставани данни, беше прият след приемането на конвенцията. Не смятам, че сега това трябва да се направи непременно към 1 януари 2010 и не виждам никаква причина да се следва тази процедура. Аз ще се радвам, ако съвета най-накрая разбере, че от страна а, на парламента има голяма загриженост относно влизането на сила на договор от 1 януари 2010. Господин Хикоп. Имате ли някакви предложения? Мисля, че чухме достатъчно, господин председател, и съветът и комисията са наясно с нашите становища. За тях е малко трудно да отговорят на въпроса, тъй като те си имат своите инструкции, но смятам, че а, трябва нашата позиция да бъде изразявана много ясно, както каза и госпожа Интелт. Благодаря. И слушахме още един път докладчиците. Не става, не, не искам да а, откривам отново дебата. Господин Морес а, иска да каже нещо. Господин председател, без да откривам отново дебата. Беше предложена стратегия е, тук и а, организиране на слушане, за да се изгради, за да се създаде отчетност, е, трябва да се организират слушания, да се разговаря пряко с директора на Европол. Това са методите, които трябва да използваме и всички трябва да са наясно с това. И второ, а, искам да насърча Софи да продължи с парламентарния контрол по нейния си деликатен начин. И така, предлагам, за да приключим тази точка от дневния ред, парламентът да си остане парламент. Това означава, че парламентът е винаги господар на календара и на процедурите. Според предложената стратегия, следващата седмица в Страсбург докладчите и докладчите в Сянка могат да променят календара и някои от направените предложения – особено от господин Диас Дамера, да бъдат отчетени, тъй като според мен възраженията, които бяха отправени в хода на дебата, не могат да останат незабелязани от съвета и комисията. Обеден съм, че сте съгласни. За сега ще приключим до тук, но ние ще информира на всички членове на комисията за календара. Той със сигурност ще се промени. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Виждам, че госпожа Моника Бенова е вече тук. Така че е време да обсъдим седма точка от дневния ред – трансфер на производство по наказателни дела. Тази инициатива е внесена от Швеция и Испания с цел определене на общи правила за улесняване на трансфера на производство по наказателни дела между компетентните органи в държавите членки. Основната цел е да се изгради механизъм за компетенция за наказателни производства по националното право при нарушения, за които е приложим закона на друга държава членка. Трябва да имаме предвид влизането в сила на Лисабонския договор и ефекта му върху процедурата. Сега ще чуем докладчика, госпожа Моника Бенова, след това от съвета и комисията и ще открием дебата. Благодаря, господин председател. Първата цел на рамкото споразумение за трансфера на производство по наказателни дела е свързан, за, е свързан с трансфера на наказателни дела между държавите членки. В момента трансфер на такива дела се регулира от различни инструменти. Най-важният правният инструмент това е споразумението на, съвет, на Европейския съвет за трансфера на производство по наказателни дела, но не е ратифициран във всички държави членки на Европейския съюз и за това се стига до проблеми. В някои държави членки въобще не могат да, да, да се осъществи трансфер на такива наказателни дела. Новият документ ще даде възможност за общо прилагане на този документ, който се обсъжда в момента. Това ще е едно голямо предимство за държавите членки на Европейския съюз. Предложеното рамково решение предлага такава процедура, че мол, молбата и, и трансфера на, на наказателно производство става чрез а, бланки. А, тези бланки а, ще бъдат използвани за това, че за подозрения ще бъде включена информация за, за подозрените лица в това наказателно производство. Най-важният принцип на сътрудничеството е директната комуникация между съдебните органи. Предложението дава възможност на държавата, на компетентната орган, съответната държава, да да започне съдебно преследване към заподозряно лице. приемащ тия орган а, е задължен дали ще приеме трансфера или не. Следващите мерки ще бъдат предприяти от а, приемащата държава членка. А, това законодателно предложение създава нова правна рамка за трансфер на наказателни производства между ам, отделните държави членки. Предложението трябва да подобри ефективността на производствата по наказателни дела, както и да улесни правоприлагането правните рамки трябва да определят условия, при които производство по наказателни дела могат да бъдат пренесени от една държава членка в друга държава членка. Целки, целите на рамковото решение не могат да бъдат постигнати от отделни държави членки компетенциите за взимане на решения ще бъдат предоставени на отделните държави членки и а, общността, Европейската общност не се намесва. А, е, Европейския съюз не е а, прилагал един общ подход в а, тази насока, за това това споразумение а, ще има положително влияние върху съвместната работа и върху защитата на пострадалите от престъпления. Също то ще отговаря и на принципа за пропорционалност, тъй като предложението се оповава на необходими правила, с които да се постигнат целите. Господин председател, искам да кажа още нещо относно графика. Първоначално, извинете, аз а, внесох графика за предлагане а, на а, за а, внасяне на измененията и предложих това да стане 4 и 5 ноември, но аз искам срока да бъде удължен до 13 ноември, тъй като първоначалният срок 4 и 5 не е реалистично само два дни след представянето на проекто доклада. В нашата комисия на 1 и 2 декември ще се гласува, така че след това на пленарната сесия в Страсбург да можем да, гласувам, да гласуваме за цялостния доклад. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Предложението, свързано с графика, отново присъства. Нека да чуем господин Валенхайм от председателството. Благодаря, господин председател. Докладчикът представи много цялостно рамковото решение и какво означава то. Затова аз няма да се спирам на всичко това. Ще засегна някои допълнителни въпроси. Беше казано, че липсва а, общо решение. Ние имаме различни а, споразумения на двустранна основа. Това, което се опитваме да направим тук е да се създадат общи правила, което ще е от полза за всички държави членки. Нека обаче не забравяме, че започваме от нулата. Държавите членки не са имали подобно нещо в миналото. Нека също да припомним, че в сътрудничеството между държавите членки трансфера на производства трябва да води до по-ефективно разглеждане на делата от съдилищата. Този инструмент трябва да предлага помощ на съответните органи, за да могат да работят по-добре, така както подчерта и докладчика. Създава се структура на сътрудничество, при което Съответните органи ще могат да работят а, чрез Евроюст и Европейската съдебна мрежа. Правилата са много важни. Какъв ще бъде ефекта, когато започне трансфера на производства? Беше споменат от докладчика за член Дори ако се окаже, че е по-ефективно да бъдат прехвърлени наказателни производства, получаващата страна може да не е компетентна съгласно националното законодателство. Затова ние искаме да се генерира такава компетентност чрез предлагания инструмент. Същевременно това, което правим е, че засягаме много важни наказателни въпроси в тези страни, а това са все неща, които са в процес на обсъждане с държавите членки. Следва да се намери решение между държавите членки, но нещата не са толкова лесни. Много от държавите членки все още имат много въпроси, виждат много трудности. Въпреки това ми се струва, че има обща воля сред държавите членки и най-вече в съвета да се намери решение. Ние в съвета считаме, че този въпрос ще може да бъде решен между държавите членки. Благодаря сега от името на Европейската комисия госпожа Ива Замариан. Благодаря, господин председателю. Аз ще бъда много кратка, защото всичко, което възнамерявах да кажа, вече беше представено от докладчика госпожа Бенова. Комисията изцяло подкрепя целите на предложението, както беше споменато на два пъти по време на дискусията. Има нещо, което липсва в законодателството в европейската рамка за сътрудничество по наказателни дела. За сега нямаме общи правила, свързани с трансфера на наказателни производства в Европейския съюз. Имаше проучване за взаимното признаване, извършено през 2008 от Свободния университет в Брюксел и това проучване показва, че наложително да имаме общ е, инструмент за трансфер на а, наказателни производства. Надяваме се, че ще стигнем до резултат, който да осигурява високи стандарти, че ще имаме правила, които ще уреждат по добър начин отношенията между държавите членки в това отношение. Все още считаме, че е възможно да се постигне решение, което е приемливо за всички държави членки, което ще допринесе за по-доброто право раздаване и сътрудничеството между компетентните съдебни органи. Благодаря ви. Благодаря. Сега депутатите имат думата. Госпожа Рената Вебер. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик Сянка от групата АОДЕ. Имам чувство, че съм в зоната на здрача. Помня, че по време на предишния мандат, когато обсъждахме различните предложения Представителите на съвета и на комисията защитаваха много твърдо и ентусиазирано това, което ни предлагаха. Сега чувам изрази като е, имаме нужда от високи изисквания. Преведе, моля, преведете го на език, който разбирам. Регулиране на отношенията между държавите членки. Искате ли законодателство на всяка цена? Напъл... Пренебрегвате ли напълно парламента? Може би начинът по който защавате гледната си точка отразява неудобството, в което се намирате. Всъщност налагат на парламента е, в много кратък срок да излезе със становище преди влизането в сила на Лисабонския договор. И аз като моя колега Алваро имам чувството за дежавю. Докладчикът работи по текст, който по времето, в който ще представи доклада, ще се е променил. Така не бива, това не е честно направихте също с парламента по конфликта на юрисдикции по наказ... наказателни дела. И сега се повтаря същото. Като оставим на страна факта, че няма никаква връзка между двете предложения и не взимате предвид онова, което каза парламента за конфликта на юрисдикциите, защото ако проявявахте интерес, щяхте да промените членове 8 и 9 и 9 за правата на жертвите и правото за успорване на решенията. И моят коментар в момента е следния. Може ли съвета да ни каже освен член 5, кои членове са в процес на договаряне или, може, или е вероятно да се промени, за да знаем какво ще се промени и кога ще получим окончателен текст. Могат ли да го хармонизират с графика на парламента? В противен случай въпросът е защо сме тук. Колко пъти трябва да покажем, че сме добросъвестни, че работим и в крайна сметка оставаме с чувството, че каквото и да направим е без значение, защото съветът си има свои собствени приоритети и не се интересува от парламента. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик от името на НП. И аз имам същите притеснения като госпожа Вебер. Това не е окончателния вариант и е много неприятно, че сме в такава ситуация факт, че парламентът е в такава ситуация за ентипът, е, между впрочем. Госпожа докладчика представи своите решения подробно, така че аз няма да правя тази презентация още един път. Искам да представя само две неща, които представляват е, проблем и искам да чуя мнението на съвета и комисията. Член четвърти предвижда определенето на компетентните органи. Според мен е важно, ако държавите членки решат да определят други компетентни органи, като съдилищата, е необходимо тези органи да имат същата компетенция в съдилищата. Както и госпожа Вебер, аз се притеснявам от задълженията за информиране на обвиняемия, защото сегашният текст предвижда той да бъде информиран при необходимо, защото смятам, че той трябва да бъда уведомяван при всички случаи, тъй като това нещо по него пряко го засяга. И аз бих искала да чуя становището на съвета и комисията госпожа Уикстрем. И така, чухме докладчика, представителите на съвета, че това е един инструмент за правилно право прилагане. Това го приемаме всички, но интересен факт е, че правото а, на обвиняемия а, е, се дефинира по различен начин. При сериозно престъпление имаме нужда минимални стандарти за спазване на човешките права на обвиняемия. Нямаме текст предложен тази насока и може би да очакваме, че ще има по-позитивна насока. Но аз се опасявам, че може би нещата не стоят така. А, нека това да бъде включено в документа и формулировката да е много ясна и разбираема за минимални стандарти, свързани с правата на обвиняемите. Нали, и особено в случаите, когато има трансфер на производство по наказателни дела. това, че може да се осъществи трансфер във, всички, във всяка една държава членки. Имаме нужда от минимални стандарти, но това, което е относително ново за мен в този контекст. Искам да се позова на това, което каза госпожа Вебер. Няма значение а, дали от дълго време сме тук, а, дали заставаме зад а, това предложение, дали текстът ще е ясен. Не трябва текста да е неразбираем. Искам да подчертая още веднъж, че смятам този въпрос за един много важен, на много важна тема. И а, да може да се осъществи трансфер а, на едно такова наказателно право в друга държава членка, ако това е необходимо, но нека да а, осигурим минимални основни права на а, обвиняемия. Благодаря. Няма други въпроси, няма други желащи да се изкажат. Бяха повдигнати въпроси, бяха направени коментари, насочени конкретно към съвета. Ще дам думата на председателя на съвета да даде отговор на въпросите поставени, особено от госпожа Вебер, госпожа Антонеско. Ще се опитам а, да отговоря на въпросите в общи линии. Имаше известни изменения промени, след като предложихме проекта доклада през юни в рамките на договорите. Видях някои промени в текста. Държавите членки са единодушни по отношение на текста. Големият проблем е заложен в член 5. Точно сега по отношение на специфичните въпроси, свързани с член 5, кои трябва да са компетентните органи, както винаги когато се обсъжда едно сътрудничество в рамките на наказателните производства, се стига до въпроса, че има много различни системи в държавите членки. В някои държави членки голяма част от компетентностите са в, в съдилищата, а в други държави членки в рамките на полицейските органи. Изхождаме от това, че тези въпроси ще бъдат взети предвид в държавите членки, иначе държавите членки няма да постигнат единодушно решение. Ето защо ние се обединихме около идеята, че по изключение могат да бъдат включени и други органи, освен съдилищата и други правни органи. Относно информацията, свързана с обвиняема и потърпевшите от а, престъплението, а, може би а, звучат, а, текстът звучи много общо, но а, напротив, има а, много а, точни а, правила относно това какви права трябва да бъдат предоставени на обвиняемия и правото му за предоставяне на информация. Няма абсолютно но задължителен характер за информиране във всеки един случай при а, осъществяване на трансфер. Е, държавите членки не искат да платят тази цена, защото ако това е абсолютно задължително, то тогава държавите членки няма да използват този инструмент. Това също трябва да бъде взето предвид. Е, и има е, определени граници, в които има отко... се наблюдават отклонения. Благодаря ви. Please... Сега, пак ще дам думата на госпожа Бенова и мога да искам, искам да ви помоля да напомните календара с предложените изменения, както в комисията, така и в пленарната зала. Господин председател, бих искала да благодаря на колегите и на първо място госпожа Вебер за участието. Всички ние знаем за какво говорим, знаем откъде идват проблемите. Една по-незначителна трудност би могла да бъде премахната чрез по-нататъчни контакти с представители на съвета. Мисля, че е необходима нова консултация. Една втора възможност е да се поиска повече време за работа по това досие с голяма радост ще се срещна с докладчите в сянка максимално бързо, за да можем да започнем работа по интегрирането на техните предложения. Съветът спомена страните. Според мен, Основните проблеми идват от Обединеното кралство и Германия. Мисля, че има решение, но ни трябва време, добра воля и участие на всички засегнати лица. Очаквам съветът и комисията да проявят повече активност. Благодаря. Добре. Всичко е ясно вече, така ли? comments? Then we are proceeding. Тогава преминаваме към последната част на това заседание. Преминаваме към точки 9 и 10. Ще проведем съвместен дебат по тези две точки. Две са свързани с Шенгенската информационна система и свободно движение на лица с дългосрочни визи и дългосрочни визи сигнали в Шенгенската информационна система. Ще проведем размяна на мнения по предложението на комисията. Представен е пакет с две с два документа. Първо ще дадем думата на комисията, след това ще чуем от пред шведския представител и след това господин Коелю като автор на докладите по двете инициативи. Господин Декастър от комисията има думата. Тук ли сте? Заповядайте. Благодаря, господин председател. За да обясня добре нашите две предложения, мисля, че първо трябва да споменем някои основни принципи на шенгенското пространство, пространство без вътрешни граници що се отнася до аспекта свобода, има принцип на гражданите от трети страни, които пребивават законно. Те имат право да пътуват в други държави членки с документ, който, доку, който деку, удостоверява законността на тяхния престой. лице, снабдено с документ, издаден от държава членка на Шенгенското пространство, може да се придвижва във всички останали държави членки на Шенгенското пространство и признава се равнопоставеността на документите за престой. Тези, които разполагат с такъв документ, могат да се движат или с паспорта, или с разрешителното за пребиваване за, за целите на краткосрочни престои в други държави членки. Ситуацията е ясна. На практика обаче се натъкваме на сериозни проблеми, защото тези основни принципи вече не се спазват и ще обясня защо немалко държави членки не издават а, а, удостоверения, разрешения за а, престой, разрешително за престой в консулствата. Те издават виза Д. Тази виза Д или виза с дългосрочен престой след пристигането на, лицата, на лицето в държавата членка издава визата, по, се издава разрешително за престой. През последните години все повече държави членки вече не издават разрешително за престой в разумен срок. Дори има държави членки, които вече не издават разрешителни за престой, особено за престои до една година. Какво означава това? Това означава, че всички тези лица и става дума за голям брой лица, става дума за десетки хиляди са блокирани в държавата членка с виза Д, тъй като това не е разрешително за престой, не е еквивалент на, фи, на виза. Това не е виза за краткосрочен престой и следователно не дава възможност за придвижване. Говорим за чужденци, които присъстват законно в държава от шенгенското пространство, но поради административни трудности в държава членка не могат да се придвижват. Това е проблем, който съществува от години. Шенгенското законодателство беше изменено за да се намери решение и беше приета в известната виза D плюс C, виза за дългосрочен престой, но с но и виза за краткосрочен престой. Тя е призната за свободно предвижване в шенгенското пространство. За съжаление, качеството на визата C е такова, че тя въжи само за първите три месеца престой. В рамките на 6 месеца държавите членки могат да, да заменят виза Д с разрешително за престой. В противен случай визата D плюс C дава възможност за свободно предвижване през първите 3 месеца. След това лицето не може да се придвижва. В съгласие с парламента отменихме визата D плюс C. Това ще стане след влизането в сила на визовия кодекс, който ще бъде прият от съвета до април до година. Ще успеем да разрешим проблема с е, едно си нов вариант. Какъв е най-добрия вариант? Да се задължат държавите членки да издават разрешително за престой и да променят визата Д в разрешително за престой в седмиците след пристигането от чужбина. Това е идеалното решение. За съжаление, това не е реалистично и предложението на комисията с Следователно, от февруари месец е, е решение Б. Не е идеалното решение, но ние смятаме, че то може да даде възможност да се решат проблемите, с които се сблъскват не малко граждани, които пребивават законно. В какво се състои това предложение? Визата Д се издава от държавите членки след контрол, който съответства на контрола, който се осъществява при издаването на разрешителен за престой. И така, прави се контрол. Това означава, че може да се приеме е, виза вместо разрешително за престой. И това, което двете предложения целят, е да направят приложимо към визите за дългосрочен преброй, е, престой правилата за разрешително за престой в, за целите на свободното придвижване. Основният принцип е, че един чужденец може да се движи свободно с разрешително за престой и той може да, го, да направи същото и с виза дългосрочен престой, ако предложенията бъдат приети. Е, условията в шенгенското законодателство за придвижване с разрешително за престой ще станат приложими и при пътувания с виза Д, като се прилага контрол посредством шенгенска, шенгенската информационна система този контрол се осъществява преди издаването на разрешително за престой и преди издаването на виза дългосрочен престой. Тоест, разрешителното за престой и визата Д за дългосрочен престой стават равностойни. Направени са две предложения, защото днес нормативните бази за двете е различна. От една страна има е, е, законодателство за разрешително за престой, другата е за иммиграцията. С Лисабонския договор нещата ще се променят, но при всички случаи днес има съвместно взимане за решение за проблема. Последното, господин председател, надяваме се, че този текст ще може да бъде прият до април до година, тъй като в този момент първото решение, т.е. D плюс C, е, няма да, няма да може да се прилага. Благодаря. Сега думата има... Сега има думата комисията. Госпожа Лин Блант, имате думата. От името на шведското председателство. Госпожа Лин Блант. От името на шведското председателство искам да кажа, че тук става въпрос един много важен въпрос. Ние сме положително нас разстроени относно те, двата предложения на комисията, относно свободното движение на хора, частно за лицата, които пребивават законно в дадена държава членка. Ние определихме един срок за приемане на кодекса за регулиране на режима за издаване на визи. И особено това се отнася за лица, лицата, които разполагат с дългосрочна виза. Това се отнася а, и за, момент, за предишния мандат, когато въпросът беше поставен на дискусия в парламента, този въпрос е изключително голямо значение и шведското председателство се надява, че съветът, доколкото е възможно, ще а, постигне съгласие с парламента още през есента. А, темата се обсъжда на ниво работни групи, но сега съветът чака а, становището на парламента. И ние с голямо нетърпение очакваме позицията на парламента по този въпрос. Господин Куейо, като докладчик има думата. Благодаря, господин председател. За какво точно става дума тук? Ако едно лице получи дългосрочна виза за да учи, да речем, в Белгия, получава виза Д, както ясно подчерта представителя на комисията, той ще се оказа, че ам, ограничен в мащабите на Белгия. Не може да отиде до Холандия, за да се консултира в библиотека, не може да отиде в Барселона, защото няма да има право на свободно движение. И причината за липсата на свободно движение е, че държавата членка не е превърнала Д-визата, с която разполага, в разрешително за дългосрочно пребиваване. Някои страни правят това, други не. Ние, разбира се, не можем да принудим държавите членки да го направят. Най-добре, разбира се, би било, ако държавите членки правят тази промяна, но нямаме начин да ги принудим да го направят. Преходният период изтича следващата година. Надяваме се, че ще се намери решение. За сега то е от частично естество. Предлагат се визи D плюс C които предлагат ограничено движение, ограничена свобода на движение. Тоест въпросът е решен на половина. Тези визии D плюс C от следващият април вече няма да се прилагат и това създава проблеми за нас. Или да предприемем действия, или да оставим десетки хиляди легално прибиваващи граждани на трети страни, без да имат възможност да се ползват от свобода на движението. Това създава проблеми за държавите членки. Тези визи са предоставени без предварителна консултация с Шенгенската информационна система. В много случаи това означава, че визите за лица от трети страни са предоставени в някои случаи на лица, които не е трябвало да бъдат допускани на територията на шенгенските държави. Тези визи са едно разумно решение, по мое мнение, и могат да ни помогнат да подобрим разрешаването на проблемите, пред които сме изправени. Шведското председателство има желание да бъде постигнато бързо решение и ние го приветстваме, защото ако не бъде намерено бързо решение, ще възникне проблем с тези лица през следващата година. Предложението, което е, е направено, ми се струва разумно. Аз всъщност не виждам никакво друго решение за решаването на проблема. Тъй като това е спешен въпрос, Бих искал да поканя докладчиците в сянка на среща, за да се опитаме да постигнем обща позиция какво решение да бъде намерено за проблема с дългосрочните визи, като същевременно не се накърнява сигурността на шенгенското пространство, но се гарантират и правата на легално прибиваващите лица. Благодаря, господин председател. Сега госпожа Стъркавичуте. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка за групата на социалистите и демократите. И аз искам да подчертая правата за свободно движение на лицата, които имат дългосрочни визи. На базата на практиката, която сме наблюдавали, ние можем да подкрепим предложението, направено от Европейската комисия за справяне с проблема, пред който сме изправени. Десетки хиляди лица, които са легално прибиваващи в шенгенското пространство, са изправени пред определени ограничения – Както каза и докладчика, понякога те не могат да учат нормално, те не могат да бъдат туристи в шенгенското пространство. Има сериозни основания в някои случаи, обаче те не могат дори да се върнат у дома си, защото тази виза не им позволява често напускане и връщане в пространството. не е направено нужното от много държавите членки да бъдат променени тези визи а, и да бъдат издадени разрешителни за дългосрочно пребиваване. Не всички държави членки имат желанието да издават визи D плюс C, което означава, че Европейският парламент заедно с Европейската комисия и съвета трябва да намери подходящо решение. Аз съм за вземането на решение дългосрочните визи да бъдат приравнени на дългосрочно разрешение за дългосрочно прибиваване. Това би било едно добро решение за легално прибиваващи лица от трети страни, но ние сме изправени пред един друг проблем. Възможно е някои от тези лица от трети страни да използват това ново решение, да получат дългосрочни визи, които да са равносилни на разрешение за дългосрочно пребиваване, което им дава право на свободно движение, но целта им да не е да учат в Европейския съюз или пък да се движат свободно, а искат да се движат свободно по някакви други съображения. Решението и документите, които разглеждаме днес, подчертават, че ще бъдат прилагани същите условия за издаването на дългосрочни визи, както и тези за издаване на разрешителни за пребиваване. Тук възникват, по мое мнение, други проблеми. Подобно решение може да насърчи някои държави членки, които отказват да издават разрешения за пребиваване, да продължат да го правят и в бъдеще. Ето защо бих искала да се консултирам с вас. Може да направим предложения към комисията да бъдат събрани нужните данни от всички държави членки, след това те да бъдат разгледани в комисията, както и в парламентарната комисия, за да разбереме добре защо тези визи или разрешения за дългосрочно пребиваване не се издават е, и на какво основание? Благодаря. Госпожа Викстром, Добър ден, господин председател. Господин Колю, каза много правилни неща. Аз съм съгласна. Разбира се, трябва да представим на съвет един документ, който е в рамките на разумното и така, че да се пре, а, осигури свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз. Аз съм а, член на комисията Юри и трябва а, да имам тук консултативна функция при по-нататъчните дебати. И за това а, с, а, докладчика ще дискутира в рамките на комисията Юри. Госпожа Кингегард. Благодаря. Предложението на комисията ще посрещна нашето одобрение. Господин Коелю каза, че трябва да видим а, кои лица са засегнати от тези правила. Може би студентите или пък а, а, работещите. Важно е а, да се запази сигурността в рамките на Шенген. Трябва да видим кои държави членки в рамките на 30 дни или в рамките на 21 дни издава а, визи за пребиваване. Ако тази ускорена процедура си процедура представлява а, заплаха, то тогава трябва да има един дългосрочен подход. Господин Пасотил, благодаря, господин председателю. Искам да продължа това, което беше казано току-що от предишните оратори. Аз разбирам значимостта на това предложение, що се отнася до свободното движение на лица от трети страни, но имам един въпрос, който е, искам да задам за пояснение. Доколкото разбирам, днес е, решението за издаване на разрешение за прибиваване се взема от националните власти. Съгласно сега съществуващия режим, визите D плюс C позволяват а, на националните органи да а, имат повече време, за да а, минат през нужната административна процедура за издаване на разрешение за пребиваване. Но това им дава също и повече време да направят нужните проверки и да установят е, дали първоначалната виза Д, която е била издадена, е била спазвана от е, лицето, което е получило при неговото пребиваване. Затова въпросът ми е дали това ново предложение променя правото на националните органи в държавите членки да вземат решение дали да се издаде или не разрешително за пребиваване. Благодаря. Госпожа Келер. Благодаря. Нашият подход е малко по-различен. Разбира се, съгласни сме, че хората с дългосрочни визи трябва да могат да пътуват в шенгенското пространство, но виждаме проблем – че ще има пак група лица, за които ще се извършват проверки в системата а, СИС. Ще се проучват техните данни, преди да им се разреши да пътуват където и да било. По време на дебата на, за Европол също видяхме, че тази група от лица може да изпит някои затруднения с защитата на личните им данни. По наше мнение, това не трябва да се случва, не бива да се допуска не спазване на изискванията за опазване на личните данни. Благодаря. Сега от името на комисията господин Де Кьостер. Благодаря, господин председател. Ще си позволя да коментираме един аспект. Това е въпроса за правомощията на държавите членки да издават разрешително за пребиваване. Що се на ниво Европа вече е хармонизирано правото за влизане и пребиваване за определени категории, събиране на семейства, учащи и така нататък. В тази директива има задължение за издаване на разрешително за престой, но във всички тези случаи се говори за разумни случаи, за кратки е, срокове, но никъде не означава, как... но никъде не се казва какво означава това. Три месеца, един месец, с други думи, държавите членки имат задължението да издават разрешително за пребиваване и те, в тези случаи а, тези задължения не са засегнати от а, нашето предложение. Обаче има категории като работещите, за които няма хармонизация. Държавите членки могат по силата на своето национално законодателство могат да решат дали да издадат или не е, разрешително за пребиваване области, в които има хармонизация и там има общо задължение за издаване на разрешително за пребиваване. Към момента обаче още е, не сме стигнали до крайния етап. Благодаря още един път. Е, шведското председателство за заключителни думи. Благодаря, господин председател. От страна на председателството ние изказваме нашата благодарност за ценните коментари, които бяха направени и можем да кажем, че по време на дискусията в съвета повече редица държави членки подкрепиха предложението на комисията. Въпросът трябва да се реши преди а, визовият кодекс да влезе в сила, но имаше делегации, които а, а, повдигнаха въпроса за сигурността. Някой от тях а, дори запитаха за необходимостта може би в, а, държ... в някои от държавите няма толкова много разрешителни за престой, които се издават, но все пак а, трябва да помислим сигурността. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Европейската комисия за ясните обяснения и да потвърдя, че парламентът гледа на дебата по тези две предложения като на пакет. Компетенциите са различни. В някои случаи има съвместно взимане решение, в други не. Но смятаме, че те трябва да бъдат разглеждани заедно. Що се отнася до въпроса, зададен от Саймън Бузотил, той получи участие. Много добър отговор от Европейската комисия. Искам само да подчертавам това, което казах вече. Вярно е само отчасти, че визата D плюс C разреши проблемите, но в съответствие с новия граничен кодекс тя ще влезе в сила след април до година. Тази виза вече е премахната. С други думи, ние сме изправени пред проблем. Повечето от изказалите се споделят единно мнение за решението, което трябва да предприемем. Мисля, че ние трябва да защитаваме свободното придвижване. Заедно с това обаче да не забравяме съображението сигурност. Трябва да, да има изискване за това, кога се и издава дългосрочна виза. Това не бива да се прави без консул, без да се провери в Шенгенската информационна система. А, няма. Безумно е да се допусне лице, на което е забранено да влиза в Европейския съюз, да пресече границите. Надявам се, че с е, докладчите в сянка ще намерим добро решение и може би ще успеем да формулираме промени в предложението на комисията. Ако има добро сътрудничество между парламента, комисията и съвета, аз приемам идеята за първо четене, така че процесът да се ускори и да разрешим бързо проблема на доста голям брой хора, които ще пострадат, ако не предприемем нищо до април до година. Благодаря, господин Коелю. След като изслушахме докладчика, процедурата е ясна, ясно е как ще продължи процедурата и е ясен календара. Той последният ще бъде определен след консултация между господин Коелю и докладчите в Сянка и останалите членове на Комисията по граждански свободи ще бъдат а, информирани. И ако сте съгласни, а, за сега това е. Знаете със сигурност, че точка 11 в дневният ред е отменена поради от невъзможността на съвета на Европа да присъства тук. Това означава... Процедурен въпрос ли имате, господин Алваро? Благодаря, господин председател. Не исках да ви е, прекъсвам, но тъй като имаме малко време, бих искал да ми дадете 5 минути, за да повдигна един въпрос. Знаете, че точка 12 е точка разни. Така че в рамките на точка разни с, с радост ще ви дам думата, тъй като спечелихме много време поради нашата експедитивност. И така, ако имате желание да се изкажете, заповядайте. Но ще ви помоля да бъдете максимално крата. Благодаря, господин председател. С цялото ми уважение към вашата молба да съм кратък, все пак ще ви помоля за малко търпение, тъй като аз смятам, че това се отнася както до комисията, така и вие ще имате интерес. Това е темата а, за системата SWIFT. документи, а, които се обменят в рамките на държавите членки, а, сме на мнение, а, че това е само а, просто и само отнема време и се стига до това, че тази седмица имаше пети а, пети кръг на преговори по отношение на системата SWIFT и на 13 ноември а, трябва да се приеме съответното споразумение и в рамките